Ladies and gentlemen, let's start to point number five. Дами и господа, пета точка. Something with football. Испанските ни приятели излязоха от залата. Не знам дали заради футбола, така или иначе, ние ще мислим за Грузия, както се пееше в песента Georgia's always on my mind. Знаете, че имаме доклад относно гражданите на трети страни, които трябва да притежават виза. Неговият автор е господин Мамикинс, Мария Габриел в комисията Либе. Ние можем да гласуваме доклада през септември ще трябва да се работи бързо, което означава, че и нашата комисия ще трябва да работи бързо. Затова 21 юни, 12 часа на обяд е крайния срок за измененията, като докладът се разглежда на 12 юли и се гласува тогава. If you can make that, it was proposed even do it on the 7th of July. Даже ми се иска на 7 юли да е гласуването, колкото се може по-добре. Това е добре и за колегите от Либе. Господин Мамикинс, заповядайте. Thank you very much. Много ви благодаря. Уважаеми колеги и господин председател, предложението на Европейската комисия е за изменение на регламент 539 като целта е да може да се освободят от визи грузинските граждани с биометрични паспорти, които пътуват в Европейския съюз. Споразумението беше подписано 2011 година. Изпълнени са условията за диалога за визово либерализиране. Освен това се изпълнява и плана за действие за либерализиране на визовия режим. Европейската комисия го представи на грузинското правителство. Определени са основните показатели и се докладва, че целите са изпълнени. Освобождаването от визи за тези грузински граждани означава много по-лесни контакти между хората, бъдеще за студентите. Освен това, региона на Абхазия и Южна Осетия ще бъдат по-привлекателни. Така се допринася и за мира. Измененият регламент трябва да влезе в сила възможно най-скоро. Не знам защо е това бавене в съвета. Има някои слухове в медиите. Смята се, че има проблеми, свързани с други държави, като Украина или Турция. Но така или иначе не би трябвало решението за Грузия и изпълнението на плана за либерализиране на визите да зависи от съдбата на други страни. Грузинците наистина работиха много опорито и такова отношение не е справедливо към тях. Визовото либерализиране е важен сигнал за Грузия. Гражданите го очакват с нетърпение. Закъснението вреди на репутацията на Европа. Затова е важно да се направят необходимите стъпки и за влизане в сила на този режим за Грузия без никакво закъснение. Аз предлагам ние да се обърнем към комисия Либе, която е водещата и а, да предложим на първо четене парламента да одобри позицията и предложението на комисията. Благодаря ви. Има ли изказвания? Господин Щетина? Благодаря ви. Като докладчик в Сянка за споразумението за асоцииране на Грузия, бих искал наистина да изразя своето възхищение от положените усилия по плана за действие за либерализиране на визите. Споразумението за асоцииране означава също така, че Грузия трябва да постигне много по отношение на правораздаването, върховенството на закона. Същевременно ние знаем, че съществуването на политическа опозиция е много важно за всяка политическа система. Аз бях заявил, че проявата на агресия спрямо която и да било от политическите партии трябва да се разследва без закъснение. За мен е притеснително, че няколко от представителите на грузинската опозиция са все още в затвора. Освен това се упражнява натиск върху свободата на словото и съдебната система. С други думи, относно напредъка на Грузия, мога да кажа, че по-скоро се тревожа за постигнатото в изброените области – Политически страната е все по-поляризирана. Предстоят избори, има покушения срещу опозицията. Разследванията в тези случаи се правят доста неохотно. Има прословути случаи с високопоставени служители, от министерства, които биват осъждани без каквито и да било доказателства. Тяхната виновност така и не се доказва. Имаме и Сдружението на младите юристи в Грузия, което заявява в такива случаи, че много често обвинените са напълно невинни. Всъщност, утре очакваме решението на Съда по правата на човека в Страсбург по делото Мамарашвили. Виждаме положителните сигнали от страна на Европейската комисия, защото Грузия е изпълнила техническите критерии, но това не трябва да означава пълен карт бланш за правителството. За това ще се обърна към колегата Мамикинс и ще го попитам с цялото си уважение Възможно ли е да отрази мой коментар в обяснителните бележки? Благодаря. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Аз разбира се, споделям притесненията на господин Щетина. Познавам добре положението в Грузия и най-вече ситуацията, в която е изпаднала опозицията. Струва ми се, че е крайно време да започнем да обсъждаме политическите проблеми. Боя се, че ако се прояви колебание, ако се отложи това освобождаване от изискване за притежаване на виза, резултатът ще бъде точно обратният. Именно за това трябва много да внимаваме. Според мен, основните политически партии в страната са прозападно настроени. Мисля, че е много важно да се изпрати ясно послание на грузинското правителство, да се каже, че правата на хората в опозиция трябва да бъдат спазвани, да се внимава много с хората в затвора по политически причини. Надявам се утре да имаме положително решение на Съда по правата на човека в Страсбург по делото с политическите лидери. Надявам се и то да доведе до подобрение, но така или иначе, като се отчита политическата конюнктура, много е важно, според мен, да се стигне до решение, надявам се и съветът да вземе положително решение. Благодаря. You, Благодаря, господин председател. Европейския съюз и Грузия са подписали споразумение за асоцииране, което ние започваме да изпълняваме. Споразумение, в което е обхваната не само свободната търговия, но и свободното придвижване на хора. Ако наистина зачитаме споразумението, би трябвало да го изпълним в неговата цялост. Грузия от своя страна трябва да изпълни всички изисквания за премахване на визите и след като го е направила, ние трябва да бъдем почтени – Разбира се, според някои страни има защо да се бавим с решението си, но според мен ние трябва да дадем съгласие, за да бъдем възприяти като почтени партньори. Колегата Щетина, разбира се, е абсолютно прав. Ние трябва внимателно да следим какво се случва и да бъдем категорични по отношение на демократичния процес и неговото наблюдение. Така или иначе, обаче, отпадането на визите е похално решение. Грузинците го чакат с нетърпение. И ние, според мен, би трябвало да дадем решението на време. Аз го подкрепям. Благодаря. Госпожа Каниете, благодаря ви, господин председател. Грузинският народ заслужава премахване на визите. Аз напълно подкрепям това решение. Грузинците обаче реш... заслужават и напълно демократична държава, което означава да няма избирателно правосъдие, да няма политзатворници, медиите да бъдат свободни и съдебната система да е независима а изборите да бъдат свободни и справедливи. Грузинските власти трябва да престанат да преследват журналистите. Освен това виждаме избирателното правосъдие, различни представители на предходното правителство, които са в затвора и до сега. Ние обаче не бива да отлагаме премахването на визите за Грузия. По-скоро можем да въведем тъй наречената аварийна спирачка, така че да се прекрати изпълнението на споразумението, ако Грузия не изпълни своите задължения. Благодаря. И аз искам да направя един коментар. Всъщност, това е и въпрос към комисията, ако тя може да отговори. Първо за аварийната спирачка. Какъв график се предвижда тук? Според някои би трябвало първо да вземем решение по нея и да го направим сравнително бързо. Тъй като някои държави може отделно да либерализират визи, не знам дали вие може да ни кажете нещо по този въпрос? Дали се очаква забавене с 3 до 4 седмици? Франция и Германия от друга страна имат притеснения относно сигурността. Един журналист вчера ме попита дали аз мятам, че би било добре най-различни грузински бандити да пътуват без визи. Разбира се, като говорим за грузинските бандити, бандитите и банките май са едно и също, но така или иначе той ми каза, че е имало грузински банди, те били в затвора, сега са ги пуснали на свобода, доколко това е вярно. Аз не знам. Но разбира се, вътрешната сигурност във всяка от нашите държави също е важен въпрос. Аз бих искал комисията да ни предостави своята оценка. Не искам да заплашваме сигурността на собствените си граждани. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на парламента и на вашата комисия за подкрепата на нашето предложение. Надяваме се предложението да бъде разгледано бързо и успешно в комисия Либе. А, що се отнася до връзката с механизма за преустановяване на действието, комисията предложи на 4 май да преразгледат този механизъм, нещо, което беше обсъдено веднага от парламента. Съветът също отрази го в общия си подход от 20 май. В Либе докладчикът е господин Диас Демера и доколкото знам, той ще представи първия проект от доклад утре. Така че се работи бързо наистина и се надявам, че всички притеснения ще намерят своето разрешение. По въпроса за организираната престъпност, аз не съм запознат с конкретните обстоятелства, които председателят спомена. Нека кажа обаче, че това се обсъжда и в съвета. Един от нашите показатели за напредък е организирана престъпност. Това, което очаквахме Грузия да направи, беше направено. Благодаря. Много ви благодаря. Кога парламентът и съветът ще вземат решение за аварийната спирачка? Какво се очаква тук? Някой може ли да ми обясни какъв е графикът горе-долу? Механизма за прекратяване на действието, който вие наричате аварийна спирачка, казах ви, тук имаме общия подход на съвета, беше прият на 20 май а в парламента е докладчик господин Диас Демера в комисия Либе. Той ще представи доклада си утре в комисия Либе. Не поправят ме, в сряда ще го представи. И доколкото разбираме, ще се проведе гласуване на 12 или 13 юли преди лятната вакансия. Е, да, предполагам, че докладът може да мине през Либе преди лятото и след това да влезе в пленарна зала в септември през септември, а ние ще се придържаме към собствения си график. Някой друг иска ли думата? Колегата Футига. Благодаря, господин председател. Исках само да посоча, че по време на неодавнашното посещение в Грузия ние разговаряхме с министъра на вътрешните работи на Грузия, който надълго и на широко обясни какви усилия се полагат от страна на грузинското правителство за да се работи в сътрудничество с европейските държави, членки и институции. Така че да бъде изкоренена организираната престъпност. Ние също така разгледахме статистиката в европейските държави членки. Видяхме, че има много проблеми със сигурността. И тук причините са многобройни. Има граждани на Грузия, извършили престъпления, но трябва да кажа, че не тяхната бройка е най-висока. Така или иначе се надявам на положителен резултат в съвета. Благодаря. Очевидно ще продължим дебата. Като би трябвало да стигнем до пленарна зала възможно най-скоро, но пак казвам да не забравяме и собствените си граждани, защото те се чувстват е, несигурни, нямат чувството, че живеят в безопасност и разбира се, има и такива, които се възползват от тяхното чувство за несигурност но се надявам да постигнем това, което сме си набелязали. Господин Мамикинс, благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, благодаря ви, благодаря за вашите изказвания и мнения. Като докладчик, разбира се, аз ще се съобразя. От моя страна само ще добавя нещо, което вие казахте, господин Брок, преди една седмица. А именно, че безвизовият режим е подарък към грузинския народ, грузинските граждани. И те наистина имат нужда от него. Всеки, който живее в Грузия, би го оценил защото разбира се това, което се спомена и някои противозаконни прояви в страната трябва да ни безпокоят, но разглеждането на визовия режим е много важно за грузинския народ. Благодаря 5 минутна почивка. Знаете, че следващата ни точка ще започне в 16 часа и 45 минути. Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich zu. Дами и господа, добре дошли на нашето е, заседание. Извиняваме се за относително неголямото присъствие но е, много от нашите депутати участват в е, междупарламентарната среща е, за Наби, Намибия за това са толкова малко хората в залата, но вашето присъствие тук не е напразно. Нашето заседание ще се излъчва по интернет. Благодаря на господин Пиер Каленбул, който е сега с нас. Вие ни посещавате редовно. Нека да чуем сега какво е положението, как се използват нашите ресурси. Доста коментари чуваме. Също ние сме убедени колко важна е вашата работа. Ако можем да чуем сега вашите оценки, свързани с положението в Газа или на Западния бряг. Много е трудно положението сега с взаимоотношенията между Израел и Палестина. Добре е дошъл с нас. Добре е дошъл и на господин Павел от Комисията за развитие. Мистер Крембъл. Much, uh, Господин Краханбил. Благодаря, господин председател. За мен е огромно удоволствие да бъда отново тук по поканата на Европейския парламент и Парламентарната комисия за външни работи. Ще направим заедно съвместно презентация пред вас и комисията по развитие. Ние работим в една много нестабилна ситуация в Близкия изток и искам да обърна внимание на факта, че всъщност сега ще направим коментари в момент, в който нещата много, са много бурни в Близкият изток, а и Европа е засегната от последиците от нестабилността в този регион. Има предизвикателства и напрежения, свързани с пристигането на огромния брой бълженци, и мигранти в Европа. Също така ние се явяваме пред вас, когато Международната агенция за подпомагане и строителство има много задачи, свързани с бежанците в по-широк контекст в региона. Аз представлявам Агенцията на Обединените нации за подпомагане и строителство за Палестина. Благодаря на страните членки в такъв смисъл за много щедрата подкрепа на нашата оценка в изпъл... агенция, извинете, в изпълнение на нейните задачи. От 45 години Европейския съюз започна структурирано да подпомага нашата агенция. Тя работи от 65 години и Нейната работа се осъществява благодарение на силния, постоянен и е, стаб... силната постоянна и стабилна подкрепа на Европейския съюз. Оценяваме много високо и интереса на Европейския парламент и вашата комисия за подкрепата за проблемите на палестинските беженци и работата на нашата агенция. Е, благодаря и на комисията, и на съвета за отделеното внимание на нашата работа, за нашата роля и приноса ни в Близкия изток. Благодариме и на страните членки. Вие всъщност сте най-големия финансов е, донор, институциите и страните членки за нашата агенция. И а, е, ние сме изключително благодарни и оценяваме много високо тази помощ. Нека сега да очертая някои основни проблеми в ситуацията, в която работим. Нашата агенция има за задача Всъщност тя получи своя мандат от преди, точно преди 66 години да работи в Западния враг Сирия, Йордания и Ливан. Това е региона на действие. И ако мога да споделя оценката ни за положението на палестинските бежанци в съответния българските региони. Също ще е, говоря за постиженията на нашата агенция, нашата роля, нашите предизвикателства и ще представя някои заключения относно това, къде би била решаваща помощта на Европейски, ролята на Европейския съюз в близкото бъдеще. Положението на палестинските бежанци в Близкия изток е, сега се сблъсква е, буквално с екзистенциални е, заплахи. Те са в екзистенциална криза. Причината е, че напрежението по отношение на това какво се случва с тях е спадна значително. Това е напълно разбираемо, като се има предвид а, какви трагедии се случват в Сирия, в Ирак, в Йемен, напрежението свързано с Либия. И 5,2 милиона а, палестински беженци живеят в Близки изток, обаче в много нестабилна ситуация и не би следвало те да бъдат пренебрегвани. Един израз на случващото се е са събитията всъщност от последните няколко месеца на Западния бряг. Там а, се надига отново насилие, демонстрации от страна на млади палестинци, насилие по отношение на мирно население и от палестински, и от израелска страна в същия период. Всичко това показва, че нивото на отчаяние в окупираните палестински теории е много високо. От 50 години вече се осъществява тази окупация на Западния брак и Газа. Лично това е целият ми живот. А, и ако съм се бил родил в Хеброн или някъде в Газа, в моят цял живот щеше да е преминал под окупация. Това не трябва да се забравя, защото това има своето въздействие върху хората. Е, срещата се е, разширяват, е, биват разградени къщи, хората непрекъснато живеят под страха, че ще бъдат разселени. Е, рискува, има риск за живота и на Западния брак и в Иерусалим. Всичко това създава нестабилност. И от октомври миналата година насам се надига все по-голямо е, брожение е, на тези територии. Младите хора, които са е, родени след сключването на мирното споразумение и им се казва, че ако вярват в политическо процес. Ако са умерени, ще получат награда на края на пътя, но такава награда те не са видяли. И това е много опасно е, за хора, които са живяли в надежда да, да видят, че политическия процес не носи съответните положителни плодове. В Ивицата Газа в момента се наблюдават всички е, ефе, е, резултати, е, свързани с нарастване на напрежението по отношение на населението. И казвам това от името на една агенция, която много работи в Газа. 70% от населението в Газа, 1 800 хиляди, са палестински бежанци. И а, е, ние имаме директна отговорност да осигуряваме услуги за образование, здравоопазване и така нататък. В ивицата Газа често ме питат докъде сме стигнали с възстановяването. Реконструкцията върви и разбира се не е достатъчно бързо, не е достатъчно удовлетворително за много хора, които войната от 2014 година разруши направо домовете им. Но нека да кажа какво ме безпокои много повече от чистото разрушение на сградите. Ако видите снимки от някои области в Газа преди 2014 и ги сравните с, снимки е, направени сега и сравните колко са разрушенията и колко е построено, това просто не е, това е възможно. Не може да се проследи какво е психологическото въздействие върху хората. Затова карти и снимки няма. Но е, в Газа е, се увеличават самоубийствата, което не беше така в миналото. Социалната тъкан на общността се е разкисана. Защо? Защото хората нямат никаква надежда за бъдеще. 250 хиляди са палестинските деца, които ходят на училище, но те никога не са имали възможност да излязат от ивицата газа, 90% от тях. И сега имаме данни за 2015 че само 10 000 души са получили разрешение да излизат от ивицата газа. Значи от 1 милион и 800 хиляди души, които живеят там, ако направиме екстраполация, е, това ще означава, че ще можете да излезете от газа веднъж на 180 или 200 години. Тоест, това е реалността е, на живота там. Младите хора, които ходят на училище, които 9 години са били образовани, квалифицирани, имат мотивация да направят нещо, те не могат да си намерят работа. 65% от палестинските младежи в ивицата Газа са безработни. 65%. Ако това не е най-високия процент в света, той е определено е един от най-високите и не мога да си представя как можем да говорим за сигурност, когато има такива факти. Независимо дали очакванията ни за сигурност са закономерни или не. Не може да се създаде стабилност в район, където 65% от младежите са безработни, макар да са образовани и високо образ... Е, образовани. Те не могат да напуснат ивицата Газа и се чувстват много раз... фрустрирани и разочаровани. Така че не бива да забравяме тези сентименти, когато говорим за този район. Един от най-големите рискове, с които се сблъскваме, когато анализираме подобна ситуация от гледна точка на хуманитарните съображения или от гледна точка на медиите, е да стигаме само до статистиките, това, което направих и аз. Но искам да ви представя и друг поглед – аз разговарях с една учителка от Ивица е, Газа и тя беше организирана, е, е, организирала една викторина за Мартин Лутър Кинг и беше изключително разочарована, защото нищо не се е получило в училището. И аз се попитах защо. Ами защото нито едно от децата не можа да излезе със своето гледаще за това какво е неговата мечта. Това е изключително символично за това как се чувстват младежите, на къде е, е отправен живота им. И окупираните палестински територии и западния брага, за това е вложението. Ако, стигна, ако се обърнем към Сирия, там бях преди около месец, там виждате неща, които са не само покъртителни, но просто показват, че в така контекста на по-голямата сирийска трагедия се развива и трагедията с палестинските беженци. 560 хиляди са били тези беженци преди е, войната, значи около 20 хиляди са напуснали, сега и са се изнесли в Ливания и Йордания, в Турция или е, са стигнали до Европа от миналото лято насам. Та реалността е, че те живеят в е, квартали, които са грандиозно разрушени. Всъщност, е, те, техните лагери се намират на фронтовата линия. Те, те са обект на атаки от въздуха, от земята, самоубийствени атентати в Дамаск. Съвсем скоро се случиха няколко такива самоубийствени атаки. И трябва да разберем и да не забравяме, че Сирия така исторически посрещаше добре палестинските бежанци. Те можеха да работят там, да си създават бизнес. Изпа, е, изпращаха децата си в е, нашите училища. Ние, ние предоставяхме добро образование, но нашата агенция нямаше нужда да осъществява друга дейност за тях. Те се издържаха до голяма степен, бяха самостойни. А сега, вероятно, 95% от палестинските беженци в Сирия зависят за всичко от нас. Можете да си представите какво означава това и за подрастващото поколение, защото те усещат, е, че така трагедия, е, е, трагедията от 48 е много далечен спомен, за който говорят родителите и бабите им и дядовците им. Те не са изпитвали такива неща, а, поне не са ги били изпитвали доскоро, сега вече разбират това, което им говорят майките и бащите и бабите и дядовците. Тоест едно ново поколение палестинци губят поминъка си, губят съседите, приятелите и членове на семействата си. Това е по-широкия контекст на съдбата на палестинските беженци в Близкия изток и ви го казвам, защото 5 милиона и 200 хиляди души, които се опитват да оживеят днес в Близкия изток, където има толкова много фактори на нестабилност с конфликтите, които всички знаем, представляват и е рисков фактор за региона – ако ние не успеем да посрещнем техните нужди и ако не успеем да защитим тяхното достоинство много активно. И един от ключовите параметри за палестинците в Близия изток е тази липса на политическа а, измерение. Ние нямаме мандат да работим в политическата сфера, но сме свидетели ежедневно на последиците, е, хуман, хуманитарно отношение на липсата на политическо измерение, е, възможността да се търси разрешение на конфликта между Израел и Палестина в политическо отношение, а също и да се включи и Сирия евентуално в преговорите и политическия процес. Това са изключително важни стъпки. Ако младите палестинци не станат свидетели на нов процес, който да предложи един смислен път за бъдеще, тяхната фрустрация и отчаяние ще растат. И липсата на политическото измерение е най-големия риск, който се задава в момента. Ако мога да коментирам някои от дейностите на УНРА, за да ви представя какво, по какво работим в момента и кои са предизвикателствата. Както казах, от 65 години работим и през цялото това време работим по някои ключови е, дейности. Аз лично започнах да работя в агенцията преди две години и за мен бе огромно откритие да, да разбера дейността на тази агенция. Първо, образованието. Инвестициите, които прави нашата агенция и вие като европейци, като ключови партньори на нашата агенция, инвестициите в образованието на младите палестинци е един от най-великите процеси на развитие на човешкото а, в този регион. И мнозина е, от нашите партньори и донори трябва да е, получат признание за това. 500 хиляди палестински е, момчета и момичета влизат в училище всяка година. 700 училища са създадени в Близкия изток. Нека да направим сравнение с Европа в Штатите – това ще е третата най-голяма образователна система след Нью Йорк и Лос Анджелис. Интересно е да помислим къде как се сравнява този брой с Европа. Разбира се, става дума и за училища в, под, в зони под окупация или са в активен конфликт. 5 милиона и 200 хиляди са палестинските бежанци и тази цифра не е много известна. Трябва да бъдем напълно наясно, че тази общност представлява 40% от е, дългосрочно пребиваващите някъде по света бежанци. 40%. Тоест, нашата агенция играе ключова роля в е, световната архитектура е, за подкрепа на бежанците. 500 000 ученици, 3 милиона пациенти в е, здравеопаз... системата за здравеопазване и милиони възползващи се от е, помощ, спешна хуманитарна помощ. Ние подпомагаме местната стабилност, е, изграждаме достоинството на палестинските бежанци. Мисля, че се подценява факта какво би се случило, ако ние не предоставяме образователните услуги, които предоставяме. Преди една година се сблъскахме с най-големия финансов недостатък на средства, над 100 хиляди ни е, липсваха и трябваше да започнем на червено с училищата. Аз е, лично имам а, е, трима сина а, е, в а, така, възраст между 13 и 19. Ако им, кажем, ако им кажа, че няма да отидат на училище, те само ще се радват. Но подобна вест в тези общности беше шок, защото образованието се счита за основен момент от тяхната идентичност и достоинство и а, да се постави под въпрос тази дейност, а, това бе огромен шок и за общността, и за страните в региона. А, външния министр на Йордания се намеси, много активно работи с нас, за да даде възможност да се берем тези липсващи 100 милиона, беше цифрата. Също така получихме подкрепа от министър-председателя на Палестина, подкрепа от страни в региона, Израел. Всички, всички искаха училищата да продължат да работят. Всички бяха обезпокоени от това, че 500 хиляди палестински младежи ще останат извън училище в един толкова неспокоен момент. Това беше последното, което бе необходимо да се случи. Когато говорим за УНРА и когато говорим за европейската помощ за УНРА, говорим за инвестиции в стабилността, в сигурността, в човешкото достоинство. Това е изключително важен фактор и той трябва да бъде взет предвид. Другите параметри, които трябва да се споменат, когато става дума за вашата помощ за УНРА, са следните. Нашата агенция предоставя своята помощ пряко в системата на хуманитарна помощ днес има все повече агенции, които работят с партньори. Тоест, дава се финансова помощ на една агенция, тя прехвърля тази помощ към своите партньори и това съответно води до административни разходи на всяко ниво. УНРА не прави така. Цялата помощ минава през нея. Трябва да кажа откровено, с необходимата скромност, че 98% от нашия персонал са палестинци и те са навсякъде. На фронта от Алепо до Ханюнис до най-проблемните области. Всички тези дейности ние ги администрираме пряко. Работим с партньори, но не използваме партньори за предоставяне на помощта. Имаме учители, лекари в училищата, в болниците, съответно парите, които давате на УНРА, бъдете спокойни, отиват в съответната общност за палестинците, за услуги за палестинците. И това оказва въздействие в общностите. Нещо, което се обсъди а, на срещата на върха за хуманитарна помощ е следното. Как да се а, работи в по-тясна връзка между онези, които предоставят хуманитарна помощ. Всъщност, ние смятаме, че това трябва да е нещо естествено. В Газа по време на войната Отворихме 90 от своите училища и дадохме обежище на 3000 разселени лица. Тези убежища бяха управлявани от нашите учители. И три седмици след събитието те отново станаха учители. Виждате, че ние комбинираме своята дейност. Работим и за дългосрочно развитие, и за управление на хуманитарни кризи. Смятаме, че даваме възможност на хората да останат в региона. Откровено казано, един от най-големите проблеми на Европа през последните години, а именно пристигането на толкова сирийски бежанци, е свързан с това, че има трудности при предоставянето на услуги за този регион. УНРА в продължение на поколения подкрепя палестинските беженци и им дава възможности да останат в региона. Това струва на европейските данакоплаци между 7 и 9 пъти по-ефтино. Говоря за предоставането на помощ за палестинските беженци в региона. Е, то е 7 до 9 пъти по-ефтино, ако трябва да се сравни с предоставянето на помощ за палестинските беженци в Европа. Ние знаем, че естествено трябва да се използват средствата по възможно най-целесъобразния начин. Тук имам предвид средствата на всички донори, не само на европейските донори. Разходите за един ученик, казах ви, че имаме 500 000 ученици, Разходите за един ученик са 10% от това, което би се изразходило в страните от ОИСР. 10% струва образованието на едно палестинско дете. Спрямо средствата, които се отделят в ОИСР. Нашите образователни резултати са много добри един документ, който се нарича да се обучаваш в а, състояние на многообразие, доказва това. Световната банка казва, че учениците в училищата на УНРА в а, Сирия, в Йордания получават за една година два пъти повече знания, отколкото учениците в местните училища. Една процента, един процент от, от а, онова, което би струвало в ОИСР болничното обслужване, струва болничното обслужване в нашите болници. Миналата година, естествено, поради големите финансови последици, на кризата, ние взехме решение да оптимизираме начина по който изразходваме средствата. Няколко примера в тази връзка. На първо място взехме мерки за да намалим прогнозния дефицит от 134 милиона на 74 милиона. В регион, който е изключително нестабилен, Такова намаление изисква огромни усилия. Това означава, че между 2015 и 2016 имаме предвиден 0% растеж в бюджета. Ние сме единствения актьор в Близкия изток, който представя бюджет, в който има нулево увеличение. Това показва колко сериозно се отнасяме към финансирането, което получаваме. По-рано тази година, в рамките на първото полугодие, като част от нашата нова средносрочна стратегия, ние предприехме много важни стъпки. Те са свързани с така наречения преход от храни към пари в брой. Мога да говоря за това по-късно. Моя апел към всички донори и партньори е следния. Тази седмица ще говорим за бъдещото ни сътрудничество, за новите възможности за подкрепа на УНРА, за реформата. Искаме да приканим донорите да се обединят и да ни помогнат да не изпадаме в подобни цикли на недостиг на средства. Естествено, искаме да се обърнем и към Световната банка. Обръщаме се и към нашите европейски партньори. Моля ви да ни помогнете, за да пледираме за финансиране пред Световната банка. Ако получим такова финансиране, това ще доведе до много по-голяма стабилност. Работим и с страните от Персийския залив, с Канада и с други държави, за които смятаме, че трябва да се присъединят към финансирането или би трябвало да увеличат своето финансиране. В заключение, Искам да кажа още само няколко неща. На първо място, и така се връщам към едно нещо, което вече казах, отсъствието на политически хоризонт. По-настоящем, макар че аз се занимавам с хуманитарна помощ, убеден съм и виждам това в рамките на своите пътувания до страните от региона, че няма нищо по-важно за международната общност от това да се ангажира политически. Искам да ви кажа, че много силно се тревожа, когато виждам какъв скептицизъм има сред министрите, сред министерствата, не само в Европа, относно възможността да се постигне напредък за мир. Точно този скептицизъм ни доведе обаче до положението, в което сме. Европа не може да продължава да гледа на Близкия изток, както гледа по-настоящем. Виждате какво става, какъв е ефекта на доминото. Френската инициатива е една стъпка, но има и други стъпки, които трябва да се предприемат. Подобни стъпки отекват в региона и представляват нещо като символ на надежда. Това е основното, госпожи и господа. Да създадем възможности за нови надежди, за намиране на политическо решение. Защото всяко едно изречено слово отеква много силно в Близкия изток. Ето защо трябва да се обединим от политическа гледна точка. По отношение на подкрепата за УНРА, нека да кажа още веднъж колко сме благодарни за подкрепата на Европа. Тя е изключително важна за нашите екипи на място. Много от нашите служители загинаха през последната година. 16 колеги от началото на войната в Сирия загинаха, 28 се издирват. Доколкото знам, няма друга хуманитарна агенция, която да е дала толкова висока дан. Това доказва какъв кораж проявяват нашите служители. Аз искам да ви благодаря за щедростта и за подкрепата във всичките й форми. Искам да ви кажа защо си заслужава да се дава такава помощ. Преди 4 седмици бях в Дамаск и видях нещо изключително. Много от вас вероятно си спомнят снимките от района на Дамаск, наречен Ярмук. В исторически план това беше един от най-енергичните и най-економически стабилните райони в Сирия преди войната. 160 хиляди палестинци живяха преди войната в този район. Сега той е разрушен. Затворете очи и си представете кадрите, които виждате от военните действия. Това е Ярмук днес. Няколко Хиляди души живеят в лагера ни там. Бях в Дамаск преди няколко седмици и в едно училище видях 120 ученици, които са избягали от Ярмук предната вечер. И те в това училище се опитваха да положат своя изпит. Представете си как изглежда всичко това. В средата на разрушен район на Дамаск имаше 120 палестински деца, момчета и момичета, които държаха своите матури. И един от тези ученици през последната година беше а, сред най-успешните ученици в Сирия. Как успяват тези деца? Как успяват да получат такова образование в такава среда? Ами всичко това е, може би, вследствие на някакво чудо. УНРА се опитва да предостави иновативен начин за образование в раздираните от войни зони. Работим от разстояние, освен това излъчваме. Имаме телевизия на УНРА, която е базирана в Газа, имаме учители в Газа, които излъчват програми с обучение за ученици в целия близък изток. Факта, че тези ученици имаха силата да излязат от този разрушен район и да положат своя изпит, доказва колко сериозно младите палестинци гледат на образованието. Е, доколко те смятат, че то е важно за тяхното достоинство, за тяхното бъдеще за техните очаквания. И ще приключа с още една история от Газа. Едно младо момиче беше е, заедно с мен на една среща преди известно време. Бяхме я поканили, за да получи един сертификат. Тя се нарича Яхет. Е, тя е на 14 години. Дома й беше разрушен през 2014 година. След дълга кома и беше съобщено, след като се събуди, че е, роднините й са убити при един въздушен удар и въпреки това тя е един от най-успешните ни ученици. Виждате какво представлява истинската надежда. Нищо не е по-силно от надеждата за бъдещето. И ето защо ние трябва да продължим нашата работа, госпожи и господа, чрез хуманитарни дейности и чрез политическа ангажираност. Благодаря ви. Mr. Leeds, the floor is yours. Господин Лиц. Благодаря ви е, за вашето изложение. Както и вие казахте, миналата година имаше прекъсване в финансирането на образованието а образованието е много важно и за човешкото достоинство, и за сигурността. Имаме инициатива на социал-демократите в Европейския парламент да се разговаря с комисията и да се инвестира повече в образованието. 2 до 4% от хуманитарната помощ да постъпва пряко за образование. Освен това имаме и Сирийския фонд за региона, създаден по време на Лондонската конференция. Вие получихте ли пари от Лондонската конференция за Сирия и района около Сирия? На второ място какво може да ни кажете за хуманитарната среща на върха? Има ли резултати свързани с образованието? На трето място, тук в Европейския парламент заявяваме на всяко заседание, че ние не можем да влезем в ивицата газа, затова можем само да разчитаме на вашите доклади и да се надяваме, че средствата се изразходват възможно най-добре. 90% не са напуснали газа. Това беше доста високо. Очевидно, ограничението е много стрикно. Освен това, аз прочетох една много остра критика на работата на Хамас в Газа. Авторът заплашва с гладна стачка, описва какво се случва там. Вие смятате ли, че има и група млади хора, които са високо образовани, както авторът на тази статия, но не виждат никакво бъдеще за себе си? не очакват да си намерят работа. Говори ли се по този въпрос? Говори ли се за Хамас между учителите? Благодаря ви. Thank you very much, Благодаря, господин председател. Много ви благодаря за това толкова вълнуващо и информативно изложение. Аз съм напълно съгласен с вас. Наистина Европа трябва да участва по-активно. Винаги съм го казвал, още откакто станах член на Европейския парламент преди две години – освен това съм член на делегацията за Палестина. Преди няколко месеца посетихме региона, но както каза и господин Лиц, на нас ни се разреши само да пътуваме до западния бряг, но не и до Газа. Това винаги е проблем за делегация като нашата. Бих се спря на някои от вашите коментари и бих поискал допълнителна информация. Вие споменахте 500 хиляди обхванати от образователната програма. Но ме ме интересува каква е тяхната възраст. От първи клас до университетски студенти ли имате предвид? Това ли е възрастовата група? На второ място, какви учители използвате? Използвате ли повече от местните учители или това са хора, които вие водите от цял свят? Имам още един въпрос бюджета с нулев растеж. От една страна е много впечатляващо това, което вие сте постигнали, но ме, ме интересува, означава ли споменатото, че е трябвало да се намалят услугите в множество области, тъй като не сте разполагали със същия бюджет като от преди една година. И още един въпрос, който не е пряко свързан с Газа или Западния бряг. Има стотици, хиляди, даже милиони сирийски бежанци. Често се казва, че се задават поколения сред тях, които ще бъдат необразовани и това е бомба с закъснител интересуваме, вие можете ли да им предложите нещо? Правите ли нещо в това отношение? Знаем, че тези хора са къде ли не, вие го знаете по-добре и от мен. Още веднъж благодаря за добрите ви дела. Шанс. Yes. <laughs> Thank you very much. Well, coming to the... Благодаря ви. Нека отговоря на господин Лидс. Тези 4% за образование са изключително важни – Нека обясня, че аз разбрах това, откакто се присъединих към Мундра. Преди това 20 години съм работил за Международния червен кръст в зони на конфликти. Той не се занимава конкретно с образование и, честно казано, когато избухне война, първо се мисли за това да предоставиш храна, лекарства, да защитиш хората, а образованието някак си се отлага за по-добри времена. Но всъщност това е абсолютно обратното на очакваното от хората. През 2009 година имаше доклад на Международния червен кръст ние бяхме разгледали 6 военни зони по света. В доклада бяха разгледани 6 военни зони, включително и Афганистан, с въпрос към хората какво е било най-важното за тях. Гражданите на Афганистан бяха казали, че на първо място са се притеснявали за сигурността си, това е обяснимо, но на второ място за образованието си. Помня, че когато прочетох резултатите, бях малко отчуден, че образованието идва веднага, още на второ място, но наистина, когато попитате хората, те знаят много добре, че всеки конфликт рано или късно ще свърши, но не се ли инвестира в образованието, има проблем с цяло поколение. Струва ми се, че всички ние разбираме все повече и повече колко е важно да се инвестира в образованието и най-вече да се опази образованието и да се направи поспешност. В Ундра наистина ме впечатлява възможността образователния процес да се запази и при едни много нестабилни условия. Аз посетих училище, което беше разрушено от кола бомба. Това беше в Сирия, но сега се оказва, че Ундра е успяла да възстанови това училище, да го построи отново в един от кварталите на Дамаск. И тук не става дума за това да се разпределят образователни материали или да се правят международни семинари. Не, трябва да се предоставя образование. И в това отношение Ундра наистина е много полезна. Ще се върна и на въпроса за учителите след малко, но наистина много е важно да се инвестира в образованието. Това е инвестиция в бъдещата стабилност. В случая с Палестина, по ирония на съдбата, имаме една общност, чието човешки капитал е развиван поколения наред, защото палестинците смятат, че образованието е важно. Това не е някаква прищявка на ундра. Също Същевременно тези хора нямат държава. А има много държави, които са признати, но нямат човешкия капитал да се развиват. Палестинците обаче има такъв капитал, който да издържи на една цяла държава. Вие попитахте дали сме получили пари от Лондонската конференция – някои от обещанията в Лондон наистина бяха свързани с предоставяне на средства от определени страни, но до сега не сме получили нищо в допълнение на стандартните суми. Имам предвид цялостния бюджет, разбира се, а не действията по спешност. Иначе ние наистина имаме много добър опит с предоставянето на услуги на място, както и вие споменахте, така че при допълнителни средства ние ще ги оползотворим. Самият аз бях много благодарен за това, че в Европейския контекст комисарят Хан и други повдигнаха въпроса за палестинските бежанци на Лондонската конференция. Това е важно. Иначе международният свят просто ще забрави за проблема. Важно е да се работи по въпросите и на бежанците, и на образованието. И, освен това имаше и много добро разискване. Бях с Ирина Бокова, с Ян Егелан, с премиера. Наистина проведохме много добро разискване и с Гордън Браун за предоставянето на образование при екстремни условия. Беше казано, че Ундра е най-големият доставчик на образователни услуги в цялата система на ООН. Аз с това не уважавам ЮНЕСКО или ЮНИЦЕФ, но ако разглеждаме обема работа, ние наистина сме най-големите доставчици на услуги. Иначе, аз наистина мисля, че вие трябва да посетите Газа, защото нищо не може да замени личния опити и личните впечатления. Аз съм разговарял с министри, дипломати, посетили Западния бряг и Газа. Хората на място наистина ще искат да се срещнат с вас. И хората от нашите училища много ще искат да ви видят, защото вие за тях ще бъдете огромен източник на вдъхновение. Иначе, разбира се, училищата си вършат своята работа, полагат се усилия и за хората с увреждания. Но когато аз разговарям с училищата, разбирам какво се очаква от нас, така че никога да не се повтаря кризата от миналата година. Пак ще кажа, това е изключително интересно. Освен това, през лятото ние искаме да имаме и училищен парламент, който да бъде посетен от всичките регионални училищни парламенти. Ако вие посетите или те дойдат да ви посетят в Брюксел, това би било наистина чудесно и аз съм готов да работим заедно. Знам, че председателят Шулц проявява голям интерес към подновяването на посещенията на ивицата Газа. Whether, the, the, Не знам дали разбрах правилно последният ви въпрос. За това дали говорим за ситуацията в Газа, в училищата. Може би това попитахте. Наистина хората анализират това, което им се случва. Тук няма никакво съмнение и са много критично настроени, що се отнася до последиците от окупацията, от блокадата. Хората са и критични, и самокритични. Те виждат е, липсата на единство между палестинските фракции и политически групи. Отнасят се много критично и към международната общност. Понякога дори и ООН, защото е, се чувстват излъгани в надеждите и очакванията си. Не бива да забравяме обаче, че в нашите училища се опитваме да преподаваме ценности, които отговарят и на ценностите на О, не, най-общо казано. Преподаваме за е, историята на Азия, Европа, Африка. Това мога да ви кажа. Но няма никакъв, никакво съмнение, че хората анализират своята ситуация и проявяват достатъчно критичност и самокритичност. Вие казахте, че Европа трябва да бъде по-активна. Аз имам какво да добавя тук, но нека отговоря на конкретните въпроси. Тези 500 хиляди са от първи до девети клас. Е, на две места те стигат и до десети клас. Не можем да отидем по-далеч от това, поради липса на средства. Всичко е съвсем простичко технически. Бихме могли да се организираме и за мен това би било много важно, именно да се разширят образователните услуги на УНРА. Някой може да ме попита, защо няма 11 и 12 клас, защото все още е трудно дори да има 10 клас. Нашата учебна програма отговаря на учебните програми там, където е училището. Ако се работи в Йордания, се водим от Йорданската национална учебна програма, за да може децата лесно да преминат в друго училище в национален план. А учителите 22 000 на брой са всички палестинци. С много малко изключение директора на програмата и някои от служителите в седалището, но иначе всички останали са палестинци. Аз ви казах, че 90% от служителите на УНРА са палестинци. И това е много важно за региона, защото то помага и ние се възползваме от тези изключително опитни колеги. Имаме 30 000 души служители на УНРА, 400 000 години опит. Ако съберем техния опит. Но Намаляването на разходите доведе и до някои болезнени промени. Трябваше леко да увеличим бройката на учениците във всеки клас. Това няма как да не се отрази на качеството на образованието. И ясно е, че ако има промяна от 38,5 на 39,5 деца в класната стая, това е проблем, предизвикателство, с което трябва да се справим. Тази година някои от нашите мерки ще бъдат анализирани. Те могат да се приемат като намаление на услугите, но това не е така. Например, вместо да има разпределение на храна, решихме, че ще използваме електронни карти за касови разплащания. Това се наложи, тъй като според хората предоставянето на храни им напомня, че те са бежанци. Ето защо не предпочитаме те сами да могат да се изберат какво да си купят от местния пазар. И в този случай парите не са за закупуване на храна отвън и после внасенето и в Палестина, не, купува се нещо на местния пазар, така че целта е двояка. Но аз лесно мога да си представя, че някой бежанец си казва, добре, това са 120 долара, но ако нещо се промени економически, същата стойност ли ще имат тези пари? Та това е, не бих казал, че има намаление на услугите. Освен това, не забравяйте, че ако ВКБО не си намали бюджета за една година, това се отразява на всички бежанци по света. Може би хората не го усещат веднага, но в случая с Ундра ние веднага го усещаме, защото сме барометър. Когато един палестински бежанец чуе, че има промяна или реформа в Ундра, той си мисли, че това всъщност прикрива намалението на разходите. И те имат основания да бъдат подозрителни. След това вие питахте за услугите на Ундра и необразованите млади сирийци. Това наистина е огромен проблем. Всъщност заедно с палестинските бежанци и сирийците са около 5 милиона, горе-долу същия брой, вече дълготрайни бежанци, но не получават същата подкрепа. Поради своя мандат УНРА не предоставя услуги на сирийските бежанци. Това е задача на ВКБОН. Но на Световния хуманитарен форум обясних, че опитът на УНДРА може да бъде полезен, ако се мисли за образованието на дълготрайните бежански общности. Ние със сигурност имаме опит. И ако имаме и средствата, макар че в момента едвам си покриваме разходите, ще можем наистина да предоставим помощ и на други агенции, които работят с сирийските бежанци. Освен това и палестински учители сигурно с удоволствие биха се включили, но това само може да се направи, ако има достатъчно ресурс за собствените ни образователни услуги. И накрая, като говорим за участието на Европа. Аз посетих европейските столици през последните месеци и е, виждам, че наистина европейските ценности са подложени на проверка. Аз съм от страна, която не е държава членка на Европейския съюз и някои едва ли се чувстват е, истински европейци в това отношение. Но вие знаете, че така или иначе е, ние разбираме тревогите едни на други. За първи път ми се струва, че Европа, която винаги се е застъпвала за права на човека и права на бежанците, трябва отново да си спомни, че всичко това започва от дома. Ние самите в Европа трябва да се придържаме към тези ценности от договорите. Аз работих Международния червен кръст десетилетието след 11 септември – и непрекъснато се казваше, Женевската конвенция не е актуализирана, не може да се прилага в Европа и САЩ. Светът просто нямаше как да е предвидил на времето какво ще се случи. Не е предвиждал и движение като Алкайда. Всичко това сигурно е ясно и сигурно е така, но не забравяйте, че авторите на конвенцията от 1949 година са се водили от спомена за зверствата на войните. Женевската конвенция е нашия спомен за ужасите от Втората световна война и за това трябва да опазим паметта. Не опазим ли паметта, ние поставяме под въпрос валидността на конвенцията. Ценности като колективна сигурност и солидарност. Аз мога да направя сравнение с собствената си страна. Например, Ливан има население на половина на това в Швейцария. Ние в Швейцария е все едно да приемем 3000 австрийци. Ако сравняваме приетите бежанци в Ливан с една възможна ситуация в Швейцария. Наистина не бива да се подценява това, което се случва в Европа. Но трябва да се разбере, че то няма да спре от само себе си. Необходимо е да се види откъде идва тази нестабилност, защо тези движения на хора. 25 години работя в зони на конфликти. Никога не съм попадал на бежанец, който да иска да си остане бежанец. Да не говорим, че никой от тях не е искал да бъде беженец далеч от родното си място. Всеки е предпочитал да бъде близо до родното си място но политическите процеси са неумолими. И тук не говорим за управление на конфликти. Конфликтите могат да се управляват, но липсва решението, което да даде на хората мир и достоинство. Не става дума за управление на конфликти, а за намиране на разрешение на конфликта това, което се предлага на палестинците, не отговаря на моето разбиране за тяхното достоинство. Благодаря. Благодаря. Последен опит. Както знаете, за четвърти път тук от любезност ми предоставят думата. Аз не я приемам. Но, нека сега да благодаря на комиси... от името а, на комисията за развитие на нашия гост, за презентацията и аз, подобно на нашия председател, ще говоря на родния си език, на фински. Herra puheenjohtaja, meillä on ollut hyvin Господин председател, много интересно прекарахме последният час. Много интересни неща чухме от господин Кренбил за работата на агенцията за подпомагане и строителство в Палестина. Чухме факти и коментари за положението в Близкия изток, как е, се отразява е, войната върху работата на агенцията и нейната помощ за палестинските бежанци, как нейната дейност се осигурява стабилност в региона и как е, се отразява като цяло на положението там. ОНРА работи за младите, за децата, Бях много изненадан да науча колко много от пострадалите работят за тази агенция. Ние трябва да се обърнем с благодарност и възхищение от смелостта на тези хора. Комисията по развитие отделя много внимание – на въпросите за политиката за развитие и хуманитарната помощ. Те са изключително важни и ние трябва да работим по тях съвместно. Хенри Гереро Салом е нашия постоянен докладчик по тези въпроси. Представителя на нашата комисия – присъстваха на срещата на върха по хуманитарните въпроси. Също така се занимаваме и с темата образование за младите хора. И с а, еднократно случващи се кризи и постоянни такива. Ние сме работили с е, хора от вашата агенция? Организирахме е, панел за Европейските дни на развитието. Поканихме ви заедно с е, бившата министър-председателка на Австралия – тя сега оглавява свет... Организацията за светро... световно партньорство за мир. Надявам се, че нашата работа е, ще се увен... ще бъде увенчана с добри успехи и че ще продължим нашето сътрудничество. Искам да ви благодаря за толкова интересната среща. Auch ich bedanke mich sehr herzlich и аз искам да ви благодаря лично. Да благодаря и на всички присъстващи в залата, всички, които не успяха да присъстват тук, е, действително ще съжаляват, но се надяваме, че ще имаме възможност да ви видим отново до година при нас.